20 декември 2012 година за продължено. Протоколите на от заседанието на 13 декември са на ваше разположение. Има ли възражения срещу тях? В такъв случай протокола се приема.